liebe Kollegen, liebe Kolleginnen. Äh, Драги колеги, добро утро. А, както сами виждате, Малкъм Хабър го няма. Той трябва да присъства на конференция другаде и заместник председателите ги няма, но надяваме се, че ще можем да свършим работа и без тях. Тъй като не сме много, ще разчитаме на качеството, по-скоро отколкото на количеството. И така, дами и господа, искам да ви уведомя, че на заседанието на координаторите с нощи, обсъдихме първо, първото четене на доклада на госпожа Гомес по въпросите на стандартизацията. Малко се проточиха разискванията, но в крайна сметка решихме да се опитаме да прекараме доклада пред съвета на първо четене, защото изглежда, че съвета е готов да предвижи нещата. И след като гласуваме по двата файла по този въпрос, а може би си спомняте, че е нужно да имаме поне 21 гласа за в комисия, за да може а, е, да започне този процес, а, е, който току-що описах. Това ви го съобщавам за информация. Защото мисля, че тези, които не са присъствали вчера, трябва да знаят за това сега. Първа точка от дневния ни ред днес. Малко а, ми е неудобно, защото не само, че председателствам заседанието, но съм и докладчик по а, а, тази точка, но така е решила съдбата. А, Евлин Гепхарт Евлин Гепхарт е, дава ми думата, за да ни каже за достъпа до основни банкови услуги. И разбира се, а, това съм аз и ще ви представя този доклад. Нашето заседание се предава пряко по интернет казваме добре дошли на всички наши зрители и слушатели, които се интересуват от нашата работа. Благодарим, благодарим им, че ни гледат. Има 80, внесени 87 предложения за изменение към доклада. Някои от предложенията са много интересни. Не беше особено трудно да решим как да постъпим с тях, тъй като повечето изменения се отнасят до подобни въпроси. Какво се опитваме да постигнем с а, този проект от доклад? Препоръчваме в целия Европейския съюз всеки да има достъп до основна банкова сметка, с която да извършват а, а, така най-необходимите финансови операции. Нещата се, раз, се различават в различните страни членки, са различни. В някои страни, като България и Румъния, например, половината от жителите нямат банкови сметки – но дори в страни като Германия има около 3 милиона души, които нямат банкови сметки. Тоест, става дума за едно право, за правото на основна банкова сметка. Това е право по-скоро, отколкото задължение. Ако не искате да имате банкова сметка, това си е ваша работа. Вие решавате но ако искате, може да не е лесно да си откриете банкова сметка, може да нямате постоянен адрес или въобще да нямате жилище, което може да направи откриването на банкова сметка по-трудно или невъзможно. С нощи се събрахме с докладчиците в Сянка, обсъдихме 87 изменения – и успяхме да подготвим 10 компромисни изменения, които сега са отишли в политическите групи за одобрение, но може би мога да ви кажа какво е най-важното в тях. Един от, една от важните страни, които обсъдихме, е какви такси могат да се събират за подобни банкови сметки. По този въпрос имаше различни възгледи. Някои казваха, че тези основни банкови сметки трябва да бъдат безплатни, за тях не трябва да се събират такси. Други изменения искат да има минимални или максимални такси за подобни банкови сметки. И като разгледахме измененията, решихме, че доколкото е възможно, подобни основни банкови сметки трябва да бъдат безплатни, но ако ще се събира някаква такса, тя трябва да бъде разумна. Използвахме английската дума reasonable, raisonable на френски, reasonable на английски – разумна, разумна такса, приемлива. Разбира се, когато говорим герман, говорим немски, понякога възникват тези терминологични проблеми, но мисля, че разбрахте за какво става дума. Друг въпрос. Какво става в случаите, когато бъде отказан достъп до банкова сметка по оправдани причини, защото, например, съществува съществуват опасения, че тя може да пробна сметка може да бъде използвана за финансиране на тероризма или за изпиране на пари. Обсъждахме въпроса дали пряко да третираме този въпрос в доклада или да го оставим на други законодателни инициативи. Решихме, че съществува законодателство по тези въпроси, което се отнася до решаването на този проблем. Възможно е банките да отказват откриване на сметка, ако смятат, че има риск с подобна сметка да се финансира тероризъм или да се използва за изпиране на пари. Това е факт, който не можем да пренебрегнем. Друг важен въпрос, който обсъдихме, е следният. Ако си откриете основна банкова сметка, банката не трябва да свързва откриването на сметката с изисквания за застраховка или а, други отежаващи изисквания. Именно за това става дума за най-обикновена основна банкова сметка. Нещо друго, по което се съгласихме, а, но, до което не сме се съгласили още, това е ако искате да откриете сметка в дадена страна, как тя трябва да е свързана с, съответната страна членка, от която произхождате. Например, студенти ни казват, че им искат доказателство, че пребивават в съответната страна, примерно договор за найем или нещо подобно. Тук е, става един порочен кръг много пъти, за да сключите договор за найем, ви е необходима банкова сметка, а за да си откриете банкова сметка, ви искат договор за найем. И това е въпрос, е, по който е, докладчиците в Сянка се съгласиха. Разгледахме също така и альтернативното решаване на споровете или колективната съдебна защита. Трябва да внимаваме да не пречим с нашите решения на бъдещи законодателни решения. Сигурно съм забравила нещо, но мисля сега, че е време да дам думата на колегите. Най-напред на докладчиците в Сянка. Виждам, че представителят на НП не е тук, но господин Генгел е тук. Благодаря, госпожо председател. Аз се представлявам Ханс Питер Майер, т.е. аз съм Ханс Питер Майер тази сутрин и ще говоря на немски. Думата, която търсите на немски е фернунфтих. Е, резонен, е, разумен. Предложенията може да предло... подкрепим. Трябва, значи, сметките да бъдат да бъдат или безплатни, или с ниски такси. Друга дума, която може да бъде използвана за разумен е а, унgemесен, а, впрочем. Но най-добре е тези а, е, банкови сметки да бъдат безплатни. А, също така, след като откриете подобна сметка, трябва да може да извършвате различни банкови операции, например интернет банкиране, също банкиране от а, мобилен телефон. Мнозинството мнозинството, мнозинството подкрепи искането тези сметки да бъдат безплатни или таксите да бъдат много ниски. Има отделни обществени групи, които са в уязвимо положение. Било нямат постоянно жилище, било са сезонни работници и така нататък. Е НП в лицето на, мистер, на господин Майер счита, че списъкът на подобни уязвими клиенти трябва да бъде приложен един път към документа. Но това би довело до заличаване на част от предложението Гепхард Шмидт. какво става, когато бъде отказано откриването на банкова сметка. Съгласихме се, че на кандидата трябва да, бъде, е, да бъдат обяснени причините и той трябва да може да обжалва това решение. Когато става дума за колективна е, съдебна защита, мисля, че отиваме твърде далеч. Е, не е мястото тук. Тук виждам а, а, съкрещението RL, вероятно съкрещение на, а, немск, от немската дума Рихтун. А, а, тоест, а, че а, някои части трябва да бъдат включени други в директивата, Основната част от доклада е приемлива. Има изменения обаче, които трябва да бъдат направени. Благодаря, господин Енгел. Благодаря ви, че ни помогнахте да преведем думата разумен, reasonable на английски на немски. И сега давам думата на следващия докладчик, Сянка. Благодаря, госпожо председател. Аз ще бъда, ще представлявам себе си. Това може да се окаже сложно. Смятам, че докладът, проекто докладът е много добър. И когато обсъждахме въпроса с нощи, вече го казах. Обсъдихме въпроса доколко от задължението да открият подобни сметки ще бъде бреме за банките какви такси могат да събират, какви финансови рискове а, поемат. И това е едно от нещата, главно, които бих искал да спомена, защото въпросът е спорен. Говориме, че откриването на основна банкова сметка е един вид право за потребителя в вътрешния пазар, единния вътрешен пазар, който се опитваме да изградим. Трябва всеки да има възможност да си открие банкова сметка. Така че не смятам, че трябва да се създават допълнителни пречки за онзи, който иска да си открие текуща банкова сметка. Жалко е, че страните членки до сега не са направили достатъчно, за да осигурят възможности за това. Ако трябва да приемем някакъв документ, по който ще се съгласим, за мен най-важното е дали ще бъде ангемесена или фернунфтига, т.е. разумни такси. В текста се казва разумни, reasonable. И това е нещо, по което може да се съгласим, че таксите трябва да бъдат приемливи. Нещо, което господин Марк ни каза, чрез прекрасния си колега господин Енгел. Друг е, важен въпрос, според мен, на каква основа ще се откриват тези банкови сметки? Обсъдихме въпроса за това как да се докаже връзката на онзи, който е, иска да си открие подобна сметка, с страната, в която я открива. Както вече казах, този въпрос съвсем не е безспорен. Защото първо това е въпрос, който трябва да решава Европейският съюз. А второ, въпрос, който се отнася до страните членки. Можем ли да задължим банките да откриват подобни сметки? И отговорът на двата въпроса е да, така е, вече живеем в различен свят. И да, е, трябва да настояваме за това. Ако страните членки до сега не са го е, а, направили, или поне в, в, много от тях не е направено, не знам, а, е, трябва да го направят. Не знам дали това са социалист, социалистически или либерални идеи. Това бе споменато вчера, но мисля, че а, това е един честен подход – и може да съобщим това и на председателя на ЕЦБ Марио Монте. А, между другото, това е едно от исканията му а, за а, възстановяването и, и до изграждането на единния пазар. Благ, благодаря и поздравления, госпожо председател. Благодаря ви, господин Шмидт. Госпожа Тюрнен не е тук. Господин Бион Бенец. Благодаря. Аз ще объркам допълнително господин Шмидт, тъй като сега ще заявя, че аз съм напълно съгласен с него. това е един действително много добър доклад. Моята делегация ще прояви гъвкавост по отношение на предложените компромисни изменения. Въпреки това, няколко коментара. Като цяло, Обединената левица е за компромиса. Най-напред, относно думата разумни, имаме изменение, предложено от групата на зелените, чиято цел е да се заяви, че не е задължително банката да изисква възстановяване на разходи, надхвърлящи реалните направени разходи. Необходимо е да имаме такава разпоредба, защото в противен случай ще трябва съдите да тълкуват думата разумен. Ето защо, според мен, трябва да изясним формулировката, Освен това, необходимо е да бъде много внимателно относно връзката с държавата членка. Много е трудно да се описват различните ситуации, при които дадено лице ще, се, ще има нужда от банкова сметка в съответната дър, държава членка. Например, докладчика в Сянка спомена случай, когато дадено лице си търси работа, то разполага с 3 месеца за търсене Друг случай. Ако съответното лице има семейство в съответната държава членка, ако член на семейството почине, ще бъде много полезно да има такава банкова сметка. Аз, например, имам банкова сметка в Холандия. Това не означава обаче, че мога да извършвам банкови операции в друга държава членка. Ако съответното лице докаже, че има връзка с съответната държава членка, ако приемем този подход, че е необходимо такова доказателство, според мен ще усложним нещата. Обсъждахме този въпрос и много е трудно да включим този дебат конкретно тук в този доклад. Необходимо е да намерим начин а, за обжалване в случай на отказване на банковата сметка. Мисля, че това може да бъде включено в доклада за альтернативното разрешаване на споровете. Остават а, няколко неразрешени въпроси, но вие можете да разчитате на подкрепата на нашата група. Благодаря. Тук виждаме, че няма представители на консерваторите и реформистите. А, не, извинете, има. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. Тук съм от името на господин Ешле Фолкс, който нямаше възможност да присъства и е, се извинява за, своята, за своето отсъствие и за невъзможността да представи своето становище ето защо аз съм тук, за да го изразя от негово име. Той ме запозна с позицията си по този въпрос. Групата на консерваторите и реформистите подкрепя една по-добра защита на потребителите и ние подкрепяме идеята за това, че е много важно да има достъп до основна банкова сметка. Въпреки това не смятаме, че законодателно предложение е най-добрият начин за постигане на нашата цел. Смятаме, че държавите членки могат сами да постигнат тази цел възоснова на доброволните договор... договорки в различните държави членки във връзка с откриването на основни банкови сметки. Ние насърчаваме комисията да се увери, че имаме всички необходими предпоставки преди да се започне едно законодателно а, предложение, да се вземе предвид принципа на субсидиарност. Също така, важно е държавите членки да бъдат достатъчно гъвкави, за да могат а, да изпълняват две основни банкови а, услуги. Ние подкрепяме изменението на госпожа Гебхарт, номер 41 ние не искаме да поставяме условия при, определен, при ценообразуването. Ето защо смятаме, че държавите членки трябва да имат право на преценка как да адаптират съответните разпоредби към националните си пазари. Такива сметки би трябвало да бъдат безплатни. Държавите членки обаче трябва да имат право да решават дали един или повече доставчици ще имат право да предоставят такива банкови сметки. Освен така, освен това, относно връзката на съответния потребител с държавата членка, трябва да сме сигурни, че, а, трябва, че имаме разпоредби за борба с а, м, борбата а, с прането на пари. А, трябва да вземем предвид също така разплащателните сметки и онлайн банкирането и функционалните характеристики на основните банкови сметки. Необходимо е да има възможност за депозиране на заплати и извършване на банкови преводи. Това е позицията на господин Фокс. Аз повтарям казаното от него. Ако съм разбрал правилно, той е готов на компромис с мнозинството в нашата комисия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. А, и сега виждам, че господин Савини не е сред нас. А, няма друг от Европа на свободата и демокрацията. Преди да дам думата на комисията, има ли друг желаящ за изказване? Очевидно не. Господин Пеле, от името на комисията имате думата. Съвсем накратко, благодаря госпожо председател. Благодарим на комисията и на докладчиците в Сянка за отличната работа по тази инициатива. Както казахме и последния път, очакваме и съгласие по окончателния доклад. Окончателното гласуване очакваме да бъде през юни или юли, съвсем на време за разглеждането на този въпрос. Още веднъж благодаря. Ja, vielen Dank. Ähm, dann darf ich als Berichterstatterin vielleicht noch ein... Da, много благодаря. Като докладчик искам да добавя няколко неща. Вероятно, темата ще се обсъди на пленарното заседание през юли. След две седмици ще гласуваме тук в комисията и се надявам, че нашите предложения ще бъдат приети. Необходимо ни е това в светлината на засиленото сътрудничество, но искам да се спра на някои от коментарите, направени от е, колегите. Най-напред, относно необходимостта от законодателство в тази област. Имаме широка подкрепа в комисията по този въпрос, въпреки че Европейската комисия призова държавите членки да предприемат действия повече, преди повече от година. До сега нищо не се е променило. Това е недопустимо Дадохме възможност на държавите членки да предприемат един проактивен подход, какъвто те не предприеха. Ето защо е необходимо да предприемем стъпки на европейско равнище и да се уверим, че а, се случва нещо. Относно разходите мисля, че ще се придържаме към оригиналната формулировка, т.е. с възможно най-малки разходи или с разумни разходи. Това ще бъде нашата формулировка. На заседанието на докладчиците в Сянка се договорихме, че би било проблем да определим прак, примерно 12-15 евро, тъй като средния доход в различните държави членки е различен. Например, в Германия 12 евро може би не са много пари, но в Румъния са много. Ето защо мисля, че този подход не би бил подходящия в случая, тъй като не се отчита какви, какви са съответните, какъв е стандарта на живот в съответната държава членка. Относно връзката на лицето с държавата членка, в която се открива банка, банковата сметка, ще се консултирам и с НП, но смятам, че това е един проблем, защото когато съответното лице няма постоянен адрес в държавата членка, то няма достъп до банкова сметка. Ето защо. Относно формулировката имаме няколко възможности. Да разгледаме случай, например, когато редовно ходя на почивка в съответната държава членка, аз мога да имам там банкова сметка. Според мен това е една напълно достатъчна връзка с държавата членка. Мисля, че моето предложение покрива в съвсем разумна степен подобни случаи. Относно колективната съдебна защита и разрешаването на спорове, ние приехме казаното от комисията и бих искала да подкрепя формулировката, предложена от комисията. Няма предписания. Няма нещо, което да определя предварително това, което правим от законодателна гледна точка. Много важно е да постигнем компромис, защото правилата, които създаваме, и които ще включим в законодателството, трябва да бъдат обяснени. Относно банковите услуги по мобилен телефон, разяснението на господин Енгел. Ja, und deswegen muss man andere Wege der Möglichkeiten eines Zuganges zu, zu einem Необходимо е да намерим друг начин за даването на достъп до банкова сметка, включително по интернет и а, чрез мобилен а, телефон. Не, не трябва да задължаваме банките да откриват клонове в провинцията. Ние се опитахме да намерим правилното решение за различните ситуации в различните държави членки и мисля, че успяхме. И то благодарение на вас. Знам, че така стоят нещата от гледна точка на достъпа до банкови услуги. Трябва да видим обаче как ще продължим от тук нататък. Сигурна съм, че ще завършим с едни добри компромисни изменения. Ще гласуваме този въпрос на 8 май. Очаквам а, да получа коментарите на докладчиците в Сянка до утре след обед. А във водещата комисия, Комисията по економически и парични въпроси, ще гласуваме на 31 май и вероятно ще се гласува в пленарна зала през юли. Съвсем на време, така че комисията да има достатъчно време да извърши предварителната си работа и да реши как да се продължи за напред. Искам да ви напомня, че това е доклад за законодателна инициатива. Ето защо се изисква комисията да, взема, да вземе предвид нашето становище по тази важна тема. Ако няма желаящи за изказване, мисля, че можем да приключим с тази точка от дневния ред и да продължим с следващата. Господин Босотиле е с нас относно индекса на вътрешния пазар. Следващата точка. Господин Босотил, ако може да ми обърнете внимание, току-що ви споменах В връзка с доклада за индекса на вътрешния пазар. В 9.45 започваме гласуването. Разполагаме с 3 минути. Разполагате с малко време, за да ни запознаете с доклада. Ако, разбира се, имате коментари по доклада, имате думата. Grazie signora Presidente. Eh, se nam l'interventi ai bil Malti peress li Frank Engel Благодаря, ще говоря на малтийска, защото господин Енгел, който седи до мен, каза, че би искал да говоря малтийски, слуша му се малтийски, по-интересен е от неговия език и по-добре звучи, твърди той. И така, докладът, по който ще гладуваме, е, по него има 66 постъпили изменения, едно от тях е оттеглено. Има 4 компромисни изменения. Госпожо председател, искам също да кажа, че ще има две устни изменения. Едното е мое, устно изменение към изменение 83, извинете 38, и още едно на господин Карас. Има превод. Okay, orali. Има две устни изменения. Едното е към мое собствено изменение – Става дума за 38 изменение и още едно на господин Одмар Карас, 18б. Можем да преминем към гласуването след това, но бих искал да благодаря на всички докладчици в Сянка за тяхната помощ. Така се усъвършенства моя доклад. Äh, ähm, äh, благодаря ви, господин Босотил. Господин Кореев от Социалистите и Демократите. Благодаря ви, господин председателю. Искам да ви поздравя, искам да благодаря и колегата за това, че преговорите по този доклад преминаха в отличен дух. Има още нещо, което искам да споделя с вас не мога да се съгласа с 38 изменение, устно изменение, защото това е един сложен е, правен проблем. Вчера бе представен и според мен, като го представяме като устно изменение, някакси нямаме достатъчно време да го разгледаме. Така че съжалявам, независимо, че 5 месеца постоянно говорене по въпроси, изведнъж в последния момент да дойде едно изменение от днес за утре, което повдига много правни съмнения. Ähm, Благодаря. Други докладчици в сянка искат ли да се изкажат? Явно не. Е така, преминаваме към гласуване. Не. Преди това, казва председателката, искам да ви припомня, че ще се гласува и по предложението на координаторите от снощи. То е за доклада на госпожа Коми. Координаторите предлагат да се премине към първо четене. По това ще се гласува също в комисията. За да има успех, имаме нужда от 21 гласа за. Много ви моля, след като приключим с тези две гласувания, не дейте да бързате да излизате, защото ще се гласува и по още един въпрос, трети, който току-що споменах. Мнозинството от координаторите, казахте вие, не е имало гласуване, обаче нямаше, извинете, гласуване. Аз имах съмнения, така че да, ви изразихте резерви вчера вечерта на стането на координаторите. Пак ще повторя това, което казах в началото на заседанието тази сутрин. След продължителен дебат, координаторите решиха не не казвам, госпожо Руле, че сте гласували за. Чисто и просто повтарям това, което казах в началото на днешния ден, когато открих заседанието. А то беше, че трябва да се опитаме да стигнем до първо четене. За да се случи това, ще следваме становището на мнозинството от координаторите. Това не включва госпожа Руле, съвсем ясно го казвам, защото тя наистина каза, че е против. И така, след първите две гласувания ще гласуваме по този трети въпрос, който току-що обясних. Започваме с гласуването по доклада на господин Босотил. 26-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 25. Пада. 27. За. Против. Въздържали се. Приема се. 28. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 29. За. Против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 Благодаря ви, госпожо председател. Устното изменение е следното. То е продължаване, продължение, извинете, на 38 и накрая се добавя следното изречение. Призовава Европейската комисия да изготви една процедура от бърз тип за справяне с нарушения и да помисли дали не е нужно да има прокурор по вътрешния пазар, който да подготви такава процедура по нарушения, независимо от тази на колегиума от комисари. Аргументи господин Корея. Благодаря ви, господин председателю. Новата фигура, която се предлага тук на един прокурор, който да подготвя процедурите по нарушенията, няма никакво юридическо основание, така че не може да се приеме едно такова предложение в последния момент. Хадежон. <clears throat> Er, eh, Благодаря. Трябва да кажа, че съм съгласен с колегата, защото трябва да проведем нова дискусия по този въпрос. Трябва да видим какво ще е отражението в Лисабонския договор, каква ще бъде функцията на този прокурор. Така че, ей така, да се включи тук нещо без дискусия, ми се вижда просто много странно като изменение от страна на колегата. Добре. Господин Енгел иска да каже нещо и продължаваме след това. Много ви благодаря. И аз имах такива резерви, обаче говорих с господин Бусотил. И за господин Де Юнг и господин Корея де Кампус има смисъл този текст. Винаги може да го сложим в кавички, например. Не знае обаче дали това би било ефикасно в един законодателен текст. Казва се да се помисли за създаването. Не казваме, че това ще стане от днес за утре и нищо друго няма да променяме. Това е едно предложение. Да се помисли за една такава политическа цел. За това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 Много ви се моля, хубаво вдигайте ръка. Против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. След това преминаваме към 18 параграф и това е устното изменение на Отмар Карас. Ach so, und der, Nachänderungsantrag 56. Entschuldigung, dann... А, не. Това е след 56. Сбърках. Значи, 55 са. Против. Раздържали се. Приема се. 56 за. Против. Въздържали се. Приема се. Госпожа Анслих. Благодаря. Колегата ме помоли да изража негово, из, из, прочета, извинете, неговото устно изменение. Става дума за 18б и го чета на английски подчертава значимостта на участието на асоциирани партньори в рамките на Солвит и по-специално имайки предвид облегчаването на тежеста за Солвит, като най-вече се визират неговите центрове. Подчертава също така, че сътрудничеството с асоциираните партньори е било ефикасно в миналото, между другото, заради преките връзки с граждани и предприятия. Затова призвава Европейската комисия да направи така, че остъпа, достъпа извинете, на асоциираните партньори до Солвит продължава и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 Приема се. Първо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Две. За. Против. Въздържали се. Приема се. Три. И четири и пет заедно. Три, 4 и 5 за. Против въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 8 и 9 заедно, за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, Въздържали се. Приема се. 11 за. Против. Електронна проверка, моля. 11 изменение, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Господин Бусотил. Нямате карта? Добре, гласувате за. Някой друг, който не си носи електронната карта? Не. Прекратете гласуването. Добре. Двадесет на единадесет на нула. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 За, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. И така, сега гласуваме по цялото изменение като цяло. Електронно гласуване, моля, гласувайте. Господин Босотил, броим, че гласувате за. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. И 31 на 0 на 0. Всички са за. Браво, господин Бусотил. След това преминаваме към гласуването по доклада на Иригуен Переш, който е стратегия за укрепване на правата на потребителите в уязвимо положение. Искате ли да кажете нещо? One minute? In minute? No? Искате ли да кажете нещо, Мария? А, благодаря, госпожо председател. Само искам да благодаря на всички групи за тяхното сътрудничество за съвместната работа при подготовката на този доклад. Мисля, че то е крачка в правилна посока за защита на правата на потребителите в уязвимо положение за доизграждането на вътрешния пазар. Това е много важна стъпка. Благодаря на всички за помощта им. Добре в такъв случай да гласуваме, ако няма допълнителни забележки от докладчите в сянка. Започваме с гласуването. Компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно предложение 14 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. 33-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 35-то. По 35-то гласуваме, Антонио. 35-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се на 15-ти компромис за, против, въздържали се. Приема се 16-ти компромис за, против, въздържали се. Приема се 6-ти компромис за, против, въздържали се. Приема се. 61-во изменение за, против, Мисля, че трябва да направим електронна проверка. По 61-во изменение е електронна проверка. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха край на гласуването и резултатът? 13 за, 15 против, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 59 като добавка за, против, въздържали се, приема се. 57 за, и то е като добавка, ако искате да гласуваме електронно, в такъв случай гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 13 за, 16 против, отхвърля се. 63-то. Пак гласуваме по електронен път. На гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 15 за, 13 против. Приема се. 62 изменение и то е добавка за, против, въздържали се. Приема се. Седми компромис за, против, въздържали се. Приема се. 70-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Осми компромис, предишните отпадат, тъй като става дума за заличаване. За, против, въздържали се, приема се. Осми компромис. 85-то изменение за Проверяваме с електронно гласуване по 85-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Резултата 15 за, 12 против. Приема се. 84-то изменение за. Още един път проверяваме. По 84-то гласувайте с картите, ако обичате. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 16 за, 13 против. Приема се. 83-то изменение за. И тук ще трябва да проверим. Гласуваме по 83-то изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 18 за, 10 против, т.е. приема се. 86-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 36-то следователно също се приема. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, приема се. 88 за. Ще проверим по 88 изменение. Гласувайте, моля, с електронно гласуване. Край на гласуването 16 за, 13 против, т.е. 88 се приема, 17 компромис за, против, въздържали се, приема се. 94-то изменение за. Ще трябва да проверим с поименно гласуване. Гласувайте по 94-то за. 17 за, 12 против, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. Девети компромис за против, въздържали се, приема се. А, 107 изменение за, против, въздържали се, приема се. Извинявайте, казва председателката.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 13 за, 16 против, отхвърля се. Това беше 111. Е сега 110 за. Против. Въздържали се. Приема се. 112. Гласуваме с картите по 112. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 13 за, 16 против. Отхвърля се. 126-то, то е също така добавка. За, против. Въздържали се. Приема се. Десети компромис за, против, въздържали се, приема се. Единайсти компромис за, против, въздържали се, приема се. 12 компромис за, против, въздържали се, приема се. 133-то изменение за. Ще гласуваме електронно. Гласувайте, моля, по 133-то. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 13 за, 16 против, отхвърля се. 13 компромис за, против. Пак гласуваме по 13. Дигайте ръце хубаво, ако обичате. За, против, въздържали се, приема се. 141 изменение. За, против, Не, ще гласуваме електронно по 141 начало. Всички ли гласуваха? Край на гласуването 18 за, 11 против. Приема се. 146 Е, извинявайте, отпадат тук три изменения, тъй като 141 беше прието. Гласуваме при 143. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 13 за, 15 против. Отхвърля се. 142. Пак гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 12 за, 16 против, 142 се отхвърля, 34 за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение за. По първо изменение ще гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 15 гласа за, 12 против. Първо изменение се приема. Второ изменение. Електронно гласуване. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 13 за, 16 против, отхвърля се. Трето изменение. За, против, въздържали се. Приема се. Първи компромис. За, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ компромисно предложение за, против, въздържали се, приема се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. И сега Стигаме до десето изменение. Добавя се само думата джендър, род, пол. Гласуваме електронно по десето изменение. Всички ли гласуваха? 14 за, 13 против. Приема се. 15 изменение за, против въздържали се, отхвърли се. 16-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега гласуваме по проекто резолюцията като цяло с направените изменения и допълнения. Ще гласуваме електронно, тъй като трябва да резултата да влезе в протокола. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 28 гласа за, 1 против, няма въздържали се. А поздравления госпожа Ирагуен Перес. Остава ни само още едно гласуване. И това е по предложението на координаторите. Моля, тишина, ако обичате. Е така, гласуваме по предложението на координаторите споразумение за първо четене по доклада Комис. Ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 25 гласа за, 3 въздържали се. Тоест комисията взе своето решение по този въпрос и ще е, отидем на споразумение на първо четене. С това приключваме гласуването за днес. сега ще дам а, а, отстъпя председателството на госпожа Вайлер. C'est très important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 So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir machen eine kleine Pause. Скъпи колеги, ще направим малка пауза. Ще се опитам да се свържа с докладчика и докладчиците в сянка. Не всички докладчици в сянка в момента присъстват, а те са ни необходими. So, ich denke, wir fahren weiter. Wir И така, мисля, че можем да продължим. Опитахме се да се свържем с представителите на комисията, така че да дойдат по-рано. Ние обаче имаме още три точки от дневния ред. А сега преминаваме към доклада относно нивото на шума от моторни превозни средства. Госпожа Вайс Гербер, имате думата. Благодаря. Уважаеми колеги, още един въпрос, свързан с превозните средства, с, които, с който трябва да се занимая. Този път нивото на шума не става дума за опазване на околната среда, а опазване на общественото здраве. Ако в миналото се занимавах с вредните вещества, сега ние ще обърнем внимание на защитата на общественото здраве, а именно необходими са ни по-тихи двигатели в леките автомобили и камионите. Световната здравна организация заяви, че шума може да доведе е, до сърдечни болести, инсомния, смущение на съня и други. Повече от 44% от населението на Европейския съюз редовно са изложени на а, нива на шума повече от 55 децибела, а, като намаляването на шума в от трафика определено ще доведе до подобряване на живота и здравето на много от гражданите в Европа. Предложението на комисията заявява, че за леките автомобили и камионите трябва да има отделни гранични стойности. Този път всички класове превозни средства са заедно, промените се извършват на два етапа, намаляването на шума започва с период от 2 години, втори етап е от 3 години, т.е. 5 години броено от сега. Това е един не много дълъг период – през който ще бъдат е, намалени нивата на шума. Целта е намаляване с 25%. Още нещо ново. Това е нов надежден метод на изпитване на нивата на шума. Той е много важен. Необходимо е да се отчете в по-голяма степен поведението при кормуване в градски условия по-често се спира и потегля, ускорява се и това според мен трябва да доведе до коригиране на процедурата по изпитване, така че тези елементи да се вземат предвид. Комисията по околната среда има сериозни ограничения във времето. Те трябва да гласуват на 10 юли. Следователно, ние имаме още по-малко време. Опасявам се, че трябва да работим по-бързо, отколкото е обичайно за нас, защото вече загубихме доста време. Миналата седмица аз представих първия, първата версия на текста за превод. А, Днес след обед ще има възможност да го изпратя на докладчиците в сянка на английски, тъй като все още нямаме превод на други езици. А сега искам да се съсредоточим върху аспектите важни за нашата комисия, поне що се отнася до самите потребители. Най-напред информацията за потребителите – Защита на потребителите всъщност е задачата на нашата комисия. Ето защо ни е необходима по-голяма прозрачност, повече информация, която да се предоставя на потребителите. Стремим се към това в много различни области. Имаме етикетиране, също така работим и в области като емисии на въглеродния двуокис, също така нивата на шума на гумите на превозните средства – за в момента нямаме етикетиране, което да включва нивата на а, емитирания шум. Ето защо, според мен, е необходимо да се въведе такъв тип етикетиране, което да информира потребителите за нивата на шума. Трябва да бъдем непреклонни. А, другия въпрос, свързан с емисиите на въглероден двуокис, те не се покриват от а, директивата. Ето защо аз включих един параграф, с който призовавам комисията да предложи директива за етикетиране, свързано с емисиите на въглероден двуокис. Всичко това е много важно, тъй като а, Търговските автомобили леките автомобили също са важни. Например, местните органи в Холандия са определили, че само определени части от градовете са достъпни за камиони, които снабдяват, например, магазини, при това при условие, че съответните превозни средства спазват определените ограничения за излъчване на шум. Необходимо е гражданите на Европейския съюз да бъдат информирани по тези въпроси. Някои спортове, например, се ограничават, защото се издава много шум, но когато говорим за превозните средства, нещата стоят по друг начин. Необходим ни е един преходен период, Комисията предлага двоетапен подход, 2 и 3 години, общо 5. Според мен този период не е достатъчен. Необходимо е допълнително да се намалят емисиите на шума, но в по-дългосрочен план. По този начин ще осигурим по-добра защита на здравето на нашите потребители. В същото време ще имаме правна сигурност, явни, ясни инструкции към производителите относно въглеродния с парламента стоеше зад опита за дългосрочен ангажимент. Необходимо е да информираме гражданите, така че те да знаят на къде вървят нашите усилия. Относно етикетиране, необходимо е да разграничим типовете превозни средства, както и граничните стойности – Комисията работи с категории превозни средства в изброени в една сложна таблица в приложението. Комисията беше критикувана, защото те не са разграничили адекватно категориите превозни средства в приложението. Ето защо аз направих едно предложение с категории, подкатегории, във всяка една от категориите, в резултат на което ще можем по-добре да коригираме граничните стойности в съответствие с типа превозно средство. По този начин реално ще допринесем към намаляването на нивата на шума. Аз работих усилено върху тази таблица, свързах се, направих консултация с заинтересованите лица. И така беше прият един нов подход с по-добро разграничаване, който разбира се се основава и на консултации с вещи лица. Ако се гледате по-отблизо, ще видите и още едно разграничаване, а именно между частните автомобили и търговските превозни средства. Също така, този, тези два типа превозни средства имат различен а, жизнен цикъл. Ето защо необходимо е да се направи разграничение въз основа на годините, през които се използва. Всяко едно за частните автомобили, леките автомобили и търговските. Също така, необходимо е изпитванията да се извършват възоснова на гледната точка на потребителите. Някои от технологиите, които до сега се използваха за намаляване на шума, имаха а, странични ефекти. Например, не е възможно напълно да се преработи един двигател – защото понякога поемаме риска с намаляването на шума да доведем до повишаване на температурата, т.е. има опасност от избухване на пожар, например, от запалване. Не трябва да забравяме всичко това, когато определяме граничните стойности. А сега относно електрическите автомобили в Германия, медиите обърнаха огромно внимание на този въпрос, тъй като имаше едно подробно предложение. Според мен Правилното е да се каже, че, например, незрящите а, пешеходци не биха чули, например, кола, която се движи с ниска скорост. Биха чули такава движеща се бързо. Ето защо трябва да се има предвид какви да са граничните стойности на нивата на шума и да се имат предвид незрящите граждани. Няма задължително изискване за граничните стойности на издавания шум от електрическите превозни средства. Ето защо това може да доведе до проблеми в различните държави членки. към електрическите автомобили могат да бъдат добавени различни шумове, например шумове подобни на издаване, издаваните от животни. Трябва да разберем кои ще бъдат най-подходящите да бъдат добавени към електрическите автомобили. Ето защо по този въпрос сме изискали процедура на засилено сътрудничество, тъй като е свързано с опазване на общественото здраве. Поискали сме засилено сътрудничество от Комисията по околна среда. В този случай ние действително искаме да има някакво ниво на шума. Тук говорим за ам, хармонизация. Искаме нивата да са еднакви в цяла Европа. И това е отговорност на нашата комисия. Ето защо ние поискахме засилено сътрудничество. Доколкото знам, те искат засилено сътрудничество, но не по член 50 процедура ХЮС. По-скоро предпочитат да се гласува в пленарна зала. Ясно е, че Нашата комисия е отговорна по този въпрос, защото говорим не за защита на околната среда, а за защита на потребителите. Направихме едно, един обмен на становища с докладчиците в Сянка. Разполагаме с срок до до 15 май за внасяне на изменения. Колегите от останалите групи, искам да ви помоля да помислите върху вероятни изменения за следващото ни заседание на 21 юни. Ще гласуваме. Това е достатъчно скоро и ще позволи на Комисията по околна среда да гласува на 10 юли. И така, това е. Благодаря ви. Интересно въведение в темата. Госпожа Вестфрео, извинявайте, че започнахме без вас, но спестихме половин час с гласуването. Искахме да използваме това време, но господин Ман виждам, че отново го няма. Ще се върне ли? Добре. А сега можем да преминем Следващият докладчик сянка, госпожа Вайствал. Благодаря. Уважаеми колеги, госпожа Вайс Гербер. Започнах ли сте по-рано, това не прави дискусията по-малко интересна. Имам няколко въпроса към комисията. Приемам, че комисията ще ги получи и че ще получа отговор на тях. Ние приветстваме предложението на комисията, което оповестява началото на битката с нивата на шума. Като политик и член на градски съвет съм наясно, че имаме много уличен шум и е изключително важно за гражданите, за пешеходците, за нашите граждани да не бъдат изложени на този шум, независимо дали са по улиците или в домовете си. Радваме се, че е предложена една по-реалистична процедура на изпитване. Относно самото предложение на комисията, не успях да чуя всичко казано от госпожа Вайс Гербер, но смея да кажа, че тя повдигна сходни въпроси, това показва колко важни са те. Нужно е те да получат отговор. Важно е предложението да се прилага и спрямо по-стари превозни средства. Тук според мен не са отчетени по-старите видове превозни средства. Ето защо а, това е важно от гледна точка на планирането. Тук говорим и за категории превозни средства от 1985 година. Едва 5% от регистрираните автомобили са толкова стари. Знаем, нещата се променят. Тук трябва да говорим само за нови превозни средства и ако това е така, човек би си помислил, че може да възникват проблеми с процедурата на изпитване, може да има злоупотреби. Стои и въпроса за стойностите, които се използват в момента. Имам предвид граничните стойности за превозни средства М1 и М2 или N1 и N2 може да се наложи тези групи да бъдат разделени на допълнителни подгрупи. По-голямата част от звука се издава от по-тежки автомобили. Но на пътищата има и други типове. Така че въпросът е дали тези нови групи трябва да бъдат, взема, да бъдат взети предвид. И също да бъдат включени. Това са моите въпроси по техническата част от предложението на комисията, но имам и някои общи забележки относно идеята и смисъла на предложението на комисията тъй като на много места не виждам такъв. Зелената книга от 96-та относно замърсяването, шумовото замърсяване се казва, че 20% от европейското население по това време са изложени на високи нива на шума. В някои случаи недопустими нива. Ето защо се определят източниците на шума и се говори за намаляване на разрешителните за превозни средства и други типове и типове оборудване, които издават този шум. Но знаем, че освен на източниците на шум от 2 до 3 децибела, има и други, които издават а, шум, който трябва да се намали с 5 до 10 децибела. Тук говорим за инфраструктура. Тя всъщност е в правомощията на местните органи. Знаем също така, че има и бюджетни проблеми на регионално ниво, където средствата са много ограничени – и е много трудно да се направи каквото и да е относно шумовите нива в е, Европа. Не знам дали начина за справяне с проблема е разрешението за типа или трябва да се занимаем и с други области. Благодаря. Нища. Благодаря ви. Комисията все още не е тук. Ще дойде. Очакваме ги всяка секунда така че ще почакаме явно. Госпожа Руле. Äh, Благодаря на докладчика за това, че се е опитала да разбере каква е отговорността на нашата комисия и за какво отговаря Комисията по околна среда. Радвам се, че това е факт. Предложението се съсоручава върху потребителите и това е прекрасно, защото за нас това е стандартният подход. Смятам, че е добра идеята да се включат дългосрочни цели, защото така се гарантира правна сигурност в бъдеще. По отношение на различните категории МПС, не зная какво да кажа, трябва отново да изчета текста. Трябва да видим как ще постигнем съгласие с Комисията по околна среда по този въпрос. Споменахте един тип а, шум, който е в нашия мандат от а, леките МПС. Ако искаме цялостно намаляване на шумовото ниво, то трябва да бъде сравнимо. Има неща в приложението, които да ви кажа ми се струват абсурдни и хубаво да ги махнем, но най-общо съм а, удовлетворена. Господин Манделс идва. Точно на време. Можете направо да вземете думата. Hm?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 Nochmal. Не знае дали комисията би искала да каже нещо. Er, Госпожо Вествал. За да имаме отговори. Ja gut, ähm, dann will ich das gerne tun. Also zunächst einmal Also ich werde jetzt nicht noch wieder alles sagen, aber erstmal herzlichen Dank für den Vorschlag. Няма да повтарям всичко, което казах, но благодаря за предложението. Шумът от МПС трябва да бъде намален. Предложението е добро. Предложението на Европейската комисия според нас задава някои въпроси, без да предоставя отговор. И ние трябва да чуем какви са становищата на всички. Първо искам да попитам, вярно ли е, че в предложението включвате и старите МПС? Определени категории явно се включват, други не. Ако погледнем МПС от 85-та година, например, като че ли ги използвате за базово ниво, но те са само 5% от регистрираните МПС. А ние тук говорим за нови автомобили, нови превозни средства. Процедурата за изпитване няма ли всъщност да бъде компрометирана? в резултат на залагане на 85-та година като ниво. След това нивото на шум. За категори... категория М1, М2, М3. Des Lärms entsteht bei Fahrzeugen im Bereich bis zu 100 N1 и 2 и N1 и 3. Говорим за 125 киловата на тон на двигател. Има и друга категория автомобили обаче, която не влиза в тези групи, които споменах по-рано. Ако данните са верни, се питаме, защо няма още една категория МПС. Това са въпросите ми към комисията. Голямата част от шума по нашите улици като че ли е страничен а, шум и това не се взема предвид. Госпожа Вайсгербер иска да добави нещо. Да, имам няколко въпроса. Какво мисли комисията за предложенията Госпожа Вествал каза, че имаме таблица, но тя се основава на устарели класове или категории автомобили. Имаме нужда от нови категории. Какво мислите по въпроса? Искаме да намалим шума а, при източника, там където се произвежда този шум но може би трябва и други фактори да бъдат включени. А дългосрочна цел каква си поставяме? Говори се за дългосрочно намаляване на шума, за да зададем някакви указания на индустрията. След това етикетирането. Имаме всякакви видове маркировка и на гуми, и за емисии на СО2. Комисията, според мен, трябва да излезе с предложение и по този въпрос. След това, електрон, извинете, електрическите автомобили, има едно изменение за тях, трябва да кажем какъв трябва да бъде техния шум, а не да им казваме какъв не трябва да бъде. Какво можете да кажете по въпроса? Някой друг иска ли да каже нещо? Не иска. Добре, комисията. Благодаря, госпожо председател. Предложението на Европейската комисия се отнася до всички превозни средства. То беше направено въз основа на редица опити, направени, за да може да сравним старите методи за измерване на шума, за измерване на шума на двигателите главно, и новите методи, които отчитат всички видове ушумяване, което се дължи на автомобила. В продължение на години, от 2002 до 2005 година, се опитахме да установим най-реалните съотношения, за да може по-добре да видим какво се е мерило при старите е, условия и какво ще мерим сега. Както казах, предложението обхваща всички МПС-та. През старото предложение имаше категоризация, която беше възприета, за да може да ни служи като ръководство, за да можем да сравним старите измервания с новите измервания. И по този начин да можем лесно да установим как се сравняват двете предложения. Това беше чисто практически подход. Верно е, че през 1985 година превозните средства бяха различни, но не става дума за някакви конкретни моторни превозни средства, такива, които са зачували през 1985 година, а да създадем едни таблици, с които да може да сравняваме старите данни с новите данни данни, които измерват, както казах, целият шум, не само шума на двигателя. Задаваме си въпроса, възможно ли е да се приспособят тези категории, така че те да отговарят по-точно на двигателите, каквито са те сега на пазара. как да приспособим различните категории. Това е напълно възможно. Но целта е да продължим да използваме стойности такива, каквито ги предлага комисията, за да може да продължим да намалим шумовите емисии. Да маляваме шумовите емисии. Това първо. Второ, разбира се, предложението се отнася само до шума от превозните средства не се отчита, примерно, шума, който се дължи на пътната настилка. И то, защото нямаме е, при сегашната правна е, основа възможност да направим това. Но необходим е глобален подход и е, не може да отчитаме само шума от превозните средства. Този въпрос беше обсъждан многократно, включително с представителите на правителствата, които отговарят за пътната инфраструктура. И смятам, че вече сме стигнали до определено съгласие с страните членки, че политиката за намаляване на шума може да се провежда първо чрез намаляване на шума, който идва от превозните средства и второ, чрез подобряване на пътните настилки, за да не се дига шум толкова много, когато по тях минават моторните превозни средства. Предлож... Две интересни предложения бяха направени от докладчика. Първо, по отношение на етикетирането. Вече имаме а, а, практически а, а, практическо а, а, решение, нещо, което преди всичко направихме за автомобилните гуми. Обозначенията трябва да влезат през 2012 година и една от целите беше да се допълнят изискванията по отношение на шума, които вече имаме по отношение на гумите от текста, прият през 2009 година. А това беше предложено, което ние не сме а, включили, но по отношение на гумите ще направим предложение, а, което е в посоката, която иска докладчика. Второ, това са дългосрочните цели – не може на този етап да ви кажа каква ще бъде окончателната становище, какво ще бъде окончателно становище на комисията по този въпрос. Но целта ни е да направим предложение, за да а, не губим инерцията, която беше започната, която, която бяхме набрали през 1990 година. Става дума за сравнително дълги периоди, вече от тогава се изтегли близо 17 години. Нашата първа цел беше да възстановим динамиката, да създадем метод на опитите и то на етапи. И ще обсъдим този въпрос с парламента и с съвета, за да видим какъв е най- добрият начин, за да пристъпим към по-нататъчна динамична работа шумовите емисии от превозните средства. Ja, Frau Weisgerber. Благодаря, госпожо Вайсгербер, имате думата. Благодаря. Много се радвам, че комисията иска да говори честно и ясно за категориите, що се отнася до прозрачността и сравнимостта с старите пределни стойности. Не мисля, че точно това трябва да определи различните категории днес. Имам предложение, днес след обяд ще ви го изпратя на английски. Обмислих много внимателно тези категории, говорих с експерти и се надявам тези категории да бъдат отразени. Що се отнася до етикетирането, отново имаме дългосрочни цели, това е прекрасно. Бих искала да продължим разговора по този въпрос. Време е да го обсъдим. На 8 май ще стане това, между 10 и, 15, пък когато ще дойдат измененията, ще можем да поговорим и с докладчиците в сянка, за да видим дали има подкрепа за нашата позиция и след това да излезем със силно становище пред Комисията по околна среда на парламента за хармонизирането на електрическите автомобили. Комисията по вътрешния пазар ние отговаряме за това и пред Комисията НВ трябва да подчертаем своята роля тук. Благодаря. Благодаря и аз. Крайен срок за изменения. 8 май първо да кажа следващата дискусия. До тогава очакваме всички преводи. 15 май, 12 часа на обяд, крайен срок за внасяне на измененията. Много благодаря на представителя на комисията. Обедена съм, че ще сте удовлетворени от нашата работа. Продължаваме нататък. Следващия доклад. Констанс Люгрип докладчици имаме тук. Господин Шмидц го няма, господин Мендес най-вероятно ще го замести. Euh, Благодаря, госпожо председател. Мислих, че трябваше да реагирам на това, което казаха представителите на комисията. Днес сме се събрали, а, за да поставим, така да се каже, да направим първите стъпки а, в нашата обсъ... нашето обсъждане на митническият кодекс на а, Европейския съюз. как беше прият през 1992 година а, и а, след регламента от 2008 година, който влезе в сила на 23 април 2008 година, Целта беше а, да се съгласува а, законодателство, митническото законодателство с а, новите електронни методи. Значи, митническия кодекс, който беше актуализиран с регламент от 2008 година, не може да бъде а, прилаган, освен ако а, методи за неговото приложение не са достатъчно практични. Както беше изтъкнато в, в доклада по собствена инициатива на колегата Салвини пред през ноември 2011 година, срока за финализиране на тези указания за прилагане не беше спазен. И то не беше спазен а, поради важните промени в а, компютърната система, които изискваха повече време. По тази причина и времето влизане в сила на Лисабонския договор, Европейската комисия ни представи предложение за промяна на регламента от 2008 година. Защото докато не се приложи напълно регламента от 2008 година, митническия кодекс не може също така да се прилага в пълна мяра. Предложението на комисията предлага отлагане на датата за прилагане на митническия кодекс. И а, е, а, е, е, това е необходимо, за да като се имат предвид ограниченията в графикът, който е доста сгъстен. А, и за да може да отговорим на формалните юридически изисквания. Целта на Европейската комисия е да приспособи кодът е, кодексът към изискването на Лисабонския договор. Трябва да се направят някои промени, които на пръв поглед са, не са сложни. А, вече кодекса трябва да бъде, името му трябва да бъде променено, той трябва да бъде наразован митнически кодекс на Европейския съюз и а, да се съобрази с новата семантика, новият, новият речник, въведен от Лисабонския договор. Става дума за делегирани актове, актове за изпълнение и така нататък. Но въпросът е по-сложен, отколкото може да изглежда. По-късно ще се върна всъщност на него. А третата цел на предложението на комисията, за което ни предлага тя, е да се вземе предвид промените в митническите закони, които целят да вземат предвид новите е, възможности, електронни и компютърни възможности. И това, което изглеждат е, мерки за адаптиране, е, за приспособяване на документите към Лисабонския договор, не е само това, което изглежда. Има съществени промени, които ни се предлагат един документ от 250 страници, който комисията ни а, предлага на нас и на съвета. Много набързо ще се спра на тези промени, които смятам са по същество. Съществени. Първо става дума за децентрализирана митническа процедура, изпълване на митническите формалности и плащане на митата там, където е седалището на економическия субект. Една подобна процедура, несъмнено, бележи напредък, тъй като наблюдаваме конвергенция в митническите процедури в Европейският съюз. Но, а, а, но не знаем подобна децентрализирана митническа процедура как ще се прилага. Е, също се отнасят и до временно, временното а, депозиране а, или складиране на митнически складове. А, значи тук са ни необходими по, необходима повече информация и по-точна информация как ще се прилага тази клауза. Важен е също така шести член от предложението за регламент, който ни предлага комисията. В този шести член се изисква модернизиране на митническата работа, да се използват електронни средства за обмена на, всякаква, на всякакви данни, нещо, което несъмнено ще улесни взаимодействието между европейските митници, ще гарантира по-голяма сигурност и безопасност при търговията в рамките на Европейския съюз, но това, което прилага на комисията, трябва да има, е, има в него има изключения, изключения, които може да доведат до обесилване или до е, денатуриране, ако мога така да кажем, на този е, поначало, поначало правилен принцип. Ще приключа набързо за различни, като спомена нещо за значителните правомощия 98 и 88 и 91 член. Как ще се разпределя правомощията между делегираните актове и актовете за изпълнение? Тук е необходимо така много задълбочен анализ и дискусия между всички заинтересовани страни, за да бъдем много точни при разпределянето на тези правомощия между делегираните актове и актовете за изпълнение, за да избегнем всякакво блокиране, което може да настъпи в една или друга институция, която би противоречило на интересите на Европейския съюз. Ще кажа, че графикът, който ни се предлага днес, в предложенията за изменение на регламента предполага да тези изменения да влезат в сила преди 24 юни 2013 година, за да може приятите изменения да влезат в сила в следващите 18 месеца. Тоест, е, преди 24 декември 2014. Мисля, че трябва да бъдем по-гъвкави. Най-малкото това показва опитът, когато въвеждаме електронни компютърни системи. Сроковете за въвеждане на подобни компютърни мрежи е 31 декември 2020. И много важно е тези срокове да бъдат спазени. Особено за приемането и въвеждането в действие на компютърните системи, защото ако закъснеем с тяхното въвеждане, тези предложения ще бъдат устарели много преди да влезат в сила. Ще приключа като кажа, че е много важно по този твърде техническа материя която се отнася пряко до функционирането на нашия вътрешен пазар, да се работи в конструктивен дух от страна на всички европейски институции. Това въжи и за съвета, и за парламента, като не се забравя, че ни Същевременно разработваме и финансовата страна на митническата конвергенция. Така че за да завършим успешно тази работа, трябва да бъдем много внимателни, да спазваме а, сроковете и да не се а, увличаме в малки институционни а, битки, а, които могат да отклонят вниманието ни от а, този важен а, въпрос. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Легрип. Госпожа Гербхарт има думата. Благодаря. За съжаление, колегата трябваше да тръгне, защото пътува за Гърция, има важни дела там. Тя ми даде бележките си и аз ще говоря от нейно име. Те са на английски. Но тъй като мой английски е много лош, ще се опитам да говоря на немски. Колегата се радва, че има напредък с модернизирането на митническия кодекс, който сега ще се нарича Общностен митнически кодекс или митнически кодекс на Съюза. То в доклада от миналия декември бе посочено, че има големи проблеми по прилагането на митническия кодекс и 2013 година бе посочена като дата, но това едва ли ще бъде запазено като дата, от която да започне прилагането. Защо? Защото системата с прекурсорите трябва да бъде променена. Освен това има технически изменения, е, извинете, потребности, като например обучение на персонала, ресурси за нови а, системи и компютърни мрежи. Има проблеми, но това не е причина а, да бъде отхвърлен този кодекс. Ако знаехме по-рано, разбира се, е, че ще има толкова проблеми, то от самото начало ще да бъдат взети предвид. Затова колегата се обръща с молба към Европейската комисия да отговори защо са променени данните по прилагането на кодекса, а за крайния срок, извинете, а за годината, от която ще се прилага този кодекс, вярно ли е, че говорите вече за 2020 година? Защо предпочитате 2020 година, а не друга? Искаме да има високо ниво на сигурност и новата система да може много бързо да се приложи. След преговори изборите в Европейския парламент, ни останахме с впечатление, че 2016 година ще бъде една съвсем реална дата за прилагане. Така че 2016 е 7 години по-късно от датата посочена в първоначалното предложение на комисията и 4 години по-късно Извинявам се, 2020 година е 7 години по-късно от предложението и 4 години по-късно от исканото от Европейския парламент, което е 2016 година. Безопасността на потребителите не трябва да бъде поставена в риск. И какво се е променило в крайна сметка, искаме да разберем. Други въпроси. По голяма част от въпросите сме за. Митологията се замества с делегирани актове, например, корекции, за да има съвместимост с европейското право, корекции за включване на вече извършена работа и прозрачност при прилагането на кодекса. Всички тези теми е, ни харесват, ние сме за, но трябва подробно да ги разгледаме, за да видим какво ще бъде въздействието върху приложното поле. След като извършим своя анализ, ще излезем с съответни текстове, с които да изменим текста. Колегата благодари за сътрудничеството с госпожа Легрип и всъщност това е всичко. Благодаря. Оле Шмидт от Либералите е следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че закъснях. Но сте много бърза, което е чудесно. Основното за мен тук, което няма как да бъде разрешено, е графикът. Трудно е да се разбере, защо трябва да чакаме толкова дълго. Ако комисията е тук, може да обясни, защо се случва това. Поред мен, много често се случва това. Съжалявам, че започвам с а, такъв проблем, но трябва да прилагаме това, което решаваме. Няколко въпроса. Чувам, че не всички държави членки харесват тази идея. Не знам дали докладчика го е споменал. Те не използват своите платформи, Споменаха се конкретни държави. Може ли да ни дадете примери? След това какво можем да направим, така че да променим графика и да съкратим сроковете. Какъв е проблема? и как можем да направим така, че соковете да се съкратят. Третият въпрос. Много деликатен е свързан с електронното съхранение на данни. Делегиран акт, член 7. Комисията ще има правомощия за делегирани актове и така нататък. Миналата седмица гласувахме за пътническите данни, отново деликатен проблем там, съхранението на данни. Какво мисли по този въпрос комисията и най-вече съвета? Много деликатен въпрос, чисто политически. Очаквам с нетърпение да работим заедно. Ще бъде много полезно Съжалявам, че толкова време чакаме. Ja, danke schön, Ole Schmidt. Inzwischen ist die Kommission da. Благодаря, господин Шмидт. Комисията вече е тук. Всички изказали се колеги проявиха интерес защо графика е удължен толкова много. Нека да чуем най-напред докладчика в сянка за зелените. Да, благодаря. Аз съм съгласна с господин Шмидт. Аз също съм загрижена относно този разтеглен график. Що се отнася до обмена за дан... на данни, имам следния въпрос. Интересувам се дали са проведени консултации с органите за защита на личните данни. Мисля, че ще бъде по-лесно, ако на ранните етапи от процеса имаме участие от органите, занимаващи се с защита на данните. Благодаря. Други докладчици в сянка, желащи да се изкажат? Някой от комисията? Не виждам такива. Давам думата на комисията, за да отговори. Благодаря, госпожо председател. най-напред да се, искам да се извиня, а, че чак сега пристигам, но не бях информиран, че сте а, напред а, във времето. Сте избързали с темата. Е, Тоест, е, не можах да чуя с въпросите и затова няма да мога да им отговоря. Разбира се, мога да ви представя това, което съм подготвил по тази точка от дневния ред. Е, вие ме посъветвайте как да постъпя, госпожа председател. Може би моето изложение ще изясни някои от въпросите, които са били зададени от докладчика по отношение на специално на електронната обработка на митническите данни. А сега ще мина на английски, тъй като представенето ми е на английски. Разбира се, тръгваме от съществуващият регламент 2005 250 от 250, е, 450 от 2008. Предложенията, които са пред нас, е, целят е, преработването на този регламент. Знаете, че трите главни пред... причини за преработването на регламента те са известни, затова ще се Позва на това, което казаха докладчиците в Сянка. Ако трябва да прилагаме регламента от 2008, от юни 2013 нататък, като преминем на изцяло електронно обработка на данните, това няма да е възможно, необходимо ни е повече време за да работим без данни на хар... на хартиен носител. Трябва да може да установим какви промени са необходими, за да може да въведем пълна електронна обработка на данните. Второ, едно подобно отлагане ще ни даде възможност да актуализираме регламента като вземем предвид изискванията на Лисабонския договор по отношение на делегираните из, актове и актовете за изпълняване. Наред с това, изискванията на регламента за прилагането на актуализираният митнически кодекс изискват някои промени, които трябва да обсъдим заедно с заинтересованите страни – а за да го направим документа наистина приложим и е ефективен. Тъй като бяха обменени мисли между комисар Шемета и председателят на вашата комисия и председателството на съвета относно целта на тези действия и колко бързо трябва да действаме, защото вече сме изправени пред един срок, това е юни 2013, за да може да постигнем тристранните цели на предложението. За тази цел важно е да не отваряме котията на Пандора, макар и да изглежда съблазнително, да се променим части от актуализираният митнически кодекс. Поред нас той трябва да остане така, такъв какъвто е. И възнамеряваме да гарантираме функционирането на това, този нов законодателен акт при най-добри условия. Затова ние потвърждаваме и подкрепяме резолюцията на парламента от 1 септември 2011 година а, по отношение на модернизирането на митническите дейности. Сега да кажа нещо за предложението. Абсолютно необходимо е да се отложи влизането в сила на митническия кодекс. Не да го отлагаме безкрайно, разбира се, но да го отложим, за да си дадем достатъчно време, за да установим какво е необходимо да се направи във връзка с електронната обработка на данните. Затова от датата на влизане в сила на преработения регламент е необходимо в рамките на 18 месеца да започне неговото прилагане. Тоест, комисията също трябва да е готова за този момент, когато ще започне прилагането казахме, че регламента трябва да се прилага 18 месеца след влизането му в сила. Но нито страните членки, нито економическите субекти могат да разработят всички необходими компютърни и електронни системи, които ще бъдат необходими. Не могат те да се бъдат приготвени изведнъж. За да може да стане това, разработихме генерален план за електронната обработка на митническите дейности, за да може да планираме развитието не само на ниво Европейския съюз, но и на ниво ползватели, така наречените економически субекти, които ще използват тази система. Този генерален план ще бъде приложение към многогодишния стратегически план, който ще бъде прият и чиято цел ще бъде да помогне за прилагането на решението за електронните митници от 2008 година. Както виждате от приложението, в член 17, първи абзац, комисията предлага при е, Европейския митнически кодекс да бъде приета работна програма с участие на тените членки чрез една комитологична процедура, за да можем да подготвим пъти, пътя за приемане на необходимите законни мерки, законови мерки и преходни периоди. Тези преходни периоди ще помогнат стъпка по стъпка, поетапно да разработим необходимите системи до 31 декември 2020 година. Нещо, което е, се съгласува с средствата, които ще бъдат получени по програмата Фискус. Второ, комисията е решена да отговори на новите изисквания на договора по отношение на делегираните актове и комитологията, като приспособим съществуващия текст на регламента, като четем съществуващите а, положения а, и а, правата за прилагане, които получава комисията. Предвижда се получаване на допълнителни правомощия, за да могат да бъдат изпълнени актовете за прилагане. За да бъдат направени тези промени в предложението, а някои от тях вече са обяснени в доклада Салвини, са необходими редица промени, примерно изискванията за временно складиране – използването на критерии във връзка с, с а, авторизираните економически оператори, изискванията за даването на тези разрешения и така нататък. Става дума за преработка и естествено една преработка не може да промени без прекалено много неща, има ограничителни фактори. Ние се съобразихме с тези изисквания към преработките и нашето предложение се ограничава в рамките на предложенията, които могат да бъдат направени в рамките на една подобна преработка. За да помогне на парламента и съвета, ние предлагаме редица помощни инструменти, като част от предложението, а също така предлагаме и документите, чрез които по-лесно могат да се установят какви са промените, каква е причината за предлагането на тези промени, как съобразяваме законодателните текстове с изискването на Лисабонския договор. И, е, както споменах, генералният план за електронна обработка на митническите данни – всичко това а, се прави, за да помогнем а, този процес да протете по-гладко. Главните промени, които предлагаме в, в преработката, са следните. Нови данни за прилагане на регламент. Нови дати за прилагане на регламента. Създаване на програма за развитие на компютърните и електронни средства и съответни е, законови мерки, за да се осигури това. Ако погледнете промените, които прилагаме, те, са, те проистичат е, от е, членове 290 и 291, т.е. и нуждата да се съобрази текста с изискването на Лисабонския договор. И правим абсолютно необходимото, за да може да постигнем целите, заложени в първоначалният регламент, върху който се основава нашата преработка. Благодаря. Да, Благодаря. Разяснихте ни някои неща, но все още стои въпроса дали сте провели консултации с органите по защита на данните. Беше повдигнат този въпрос в хода на дискусията. Сега а, давам думата на членовете на комисията за коментари по представенето, направено от комисията. Не, няма желащи. Може би тогава бихте искали да отговорите на въпроса за защита на данните. Oui, merci. Je pense que par autorité. Euh, благодаря. Е, е, е, мисля, че когато става дума за надзор, контрол, се позовавате на органа, който отговаря за надзор на данните и защита на данните. Тъй като става дума за преработка и това, че ще се въведат електронни системи, не променя по никакъв начин първоначалните, първоначалната постановка но при прилагането на, на преработеният регламент ще бъде необходимо да се разработят конкретни системи, определени бази данни и а, а, всеки от актовете на комисията, които ще се отнасят до тези системи, ще а, трябва да бъде даден за мнение на органа в контрол на данните. Благодаря. Госпожа Люгрип. Е- не е необходимо да се изказвате в момента. 13 май е следващото заседание, на което нашата комисия ще се занимае с този въпрос. На 20 август и 17 септември са датите, на които ще се обсъди вашия доклад. Така, благодаря за коментарите по тази точка от дневния ред и стигаме до последната точка от дневния ред. Да проверим дали представителя на комисията е тук, тъй като а, спестихме малко време. 20-та годишнина на Европейския единен пазар. Тук има предвидена презентация от Европейската комисия.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 на заседания в четвъртъците. Трябва координаторите да се уверят, че заседанията в четвъртък не се провеждат в празни зали, защото все повече и повече заседания за напред ще се провеждат в четвъртък. Сигурна съм, че всички, които все още са тук, ще продължат да сътрудничат, но сега давам думата на комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Комисията по защита на потребителите е, за възможността да се изкажем по един от проектите във връзка с 20-та е, годишнина от Европейския единен пазар. Именно това е така наречения проект е, поколение 1992.eu. С оглед от празнуването на тази годишнина, ние предприехме няколко дейности, които са изключително важни с оглед а, отбелязването на годишнината, както и да подчертаем важността на инструмента Единен пазар за Европейската комисия. Тук а, ние не искаме да се отдаваме на носталгия, по-скоро да се поздравим за постигнатото, да погледнем в бъдещето. Накратко ще ви представя един проект, поколение 1992.eu, който се занимава с младеща в Европейския съюз и какво тя очаква от а, единия пазар – Целта на нашата кампания по отбелязване на годишнината е да разгледаме новите инициативи за растеж и да мобилизираме очакванията на новото поколение относно единния пазар. И така, какви са целите на нашия проект? Виждам един общ слайд с различните действия, които са планирани. Започвам с написаното най-долу в ляво. Най-напред ние искаме а, още веднъж да повторим и отбележим а, постигнатото, какво се е променило с времето. Европейския парламент, например, ни помогна за създаването на едно на един документ, който да съдържа насоки за малките и средни предприятия. На 15 октомври ние ще проведем едно събитие във вашата пленарна зала. Благодарим на парламента за сътрудничеството, което ни предостави. Също така ще осигуряваме и възможност за семинари, които разглеждат въпросите свързани с единния пазар. Членовете на Европейския парламент също ще вземат участие. На следващия слайд виждаме графика. Няма да се спирам в подробности. Самите вие можете да видите какво се предвижда в рамките на проекта. Той започна вече, така че преминаваме към следващия слайд. Проекта започна преди две седмици. Ние сме в неговите ранни етапи. Той се предвижда да продължи до септември месец. Идеята е да съберем становища, гледни точки на представителите на новото поколение. Те да участват в седмицата, която ще се проведе на тема Единен пазар. На следващия слайд имаме инициатива за насърчаване на конкуренцията за 20 годишните. Надяваме се родените през 92-93 да участват. Те са нашата таргет група. Всички, които се чувстват част от това поколение, се приканват да вземат участие, независимо дали са родени преди 92 или след нея. Това състезание има като целева група не само студенти, но и има за цел да намери млади предприемачи в Европа, млади хора, които са в началото на своята професионална кариера, както и безработни млади хора, които искат да, да участват активно в а, обществото. Целта е да съберем а, техните идеи в различен формат, да повишим информираността на младите хора, да им дадем възможности, да участват в единния пазар, но и да им дадем възможност да участват в разрешаване на практическите пречки и недостатъци на Европейския единен пазар. Дори след определения срок ние ще искаме да използваме тази платформа, за да общуваме с младите хора – тук виждаме, че това е едно творческо състезание. Младите хора могат да напишат статия, могат да предоставят заснето от тях видео или снимка, но това състезание не е а, само с цел стимулиране на творчеството. Ние ще се съсредоточим и върху същината върху същината на проблемите, свързани с единния пазар, така че да можем да включим идеите на младите хора за единния пазар. Ще включим економически проблеми, свързани с работните места, също така въпроси, свързани с интелектуалните права, ще говорим за цифровия единен пазар, онлайн търговията и трудностите свързани с тези въпроси. Ние ще насърчим това състезание с различни средства, например социални медии, чрез използването на ментори. Имаме опитни ментори, които са в края на 20-те, началото на 30-те си години, млади професионалисти – ще има различни творчески формати, които ще помагат на младите хора, различни партньори, организации на гражданското общество, които ще вземат участие и които ще повишат информираността на обществото за провежданата инициатива. Също така искам да благодаря на Генерална дирекция образование, която ни помага за тази инициатива. Ще имаме жури, което ще определи победителите. Те ще вземат участие в седмицата на единния пазар. Тя ще се проведе в е, пленарната зала в Брюксел. Ще дадем възможност на младите хора да обсъдят въпросите, свързани с единния пазар, с е, членовете на Европейския парламент. От гледна точка на наградите, част от тях са така наречените стажове, които се предлагат. Тук ще наградим млади хора в началото на тяхната кариера, като този тип стажове ще насърчат кариерата им за напред. А какво могат да направят е, членовете на Европейския парламент, виждаме в следващия слайд. Можете да посетите нашия вебсайт, е, можете да говорите с вашите избиратели на тази тема, младите хора, университетските асоциации, можете да предложите стаж на максимум 20 души от победителите. Също така можете да използвате различни социални медии. И разбира се, можете да помогнете с публикации и други материали. За нас това е една възможност Европейската комисия, Европейския парламент и държавите членки да обърнат внимание на една група, която до този момент не е имала възможност да участва в дискусиите с единния пазар, а те са именно неговото бъдеще. Благодаря ви за вниманието, ще се радвам да отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Хубаво е, че получихме тази информация толкова рано. Има работна група в парламента, която допълнително ще обсъди предложенията си с вас. Мисля, че това е един добър начин а, да актуализираме своите постижения през последните 20 години. Още повече при положение, че в момента към нас са насочени доста критики. А сега давам думата на колегите НП. Е, Поколение 1992 харесва ми тази идея и най-вече идеята за предлагане на стаж. Наскоро а, имахме колега от Генерална дирекция Единен пазар, но тогава не беше спомената тази идея. Може би бихме могли да обединим своите усилия, така че да добавим стойност към тази инициатива, т.е. тук в Европейския парламент също да предложим стажове на млади 20 годишни хора, които ще бъдат участници в това състезание. Доколкото разбирам, това ще бъдат млади, енергични хора, пълни с нови идеи. Това беше, което исках да кажа, че би било хубаво да мобилизираме своите колеги, за да обединим усилия. Необходимо е да насърчим този тип инициативи. Все още ние не виждаме активно участие от това поколение от 92-а, нито в мрежата, нито където и да е. Би било интересно да чуем и тяхната гледна точка. Благодаря, госпожа Гебхарт има думата. Благодаря, госпожо председател. Впечатлена съм от направеното. Искам да се извиня от името на моя колега Люгрек, който е, се занимава с тези въпроси, но нямаше възможност да присъства. Той също би изразил своята благодарност, ако присъстваше. Както и да е, това е една много добра идея. Но да, вероятно е добра идея да имаме млади стъжанти. Но а, трябва да има връзка и с бизнеса, който също да има стъжанти, а, мисля, че ние трябва да се занимаем със своите политики. Това може да се направи най-добре в институциите на Европейския съюз. И още един въпрос. Какво се планира за споменатата дата през октомври? Останах с впечатление, че се поставят амбициозни цели, вие ще получите пленарната зала и доколкото разбирам, това ще е едно съвместно събитие, което се организира. То ще се проведе в нашата пленарна зала. Но какво точно се планира, не разбрах. Не чух нищо по този въпрос. Ами е много интересно да разбера. Мисля, че именно тук можем а, да включим младите хора. Ако съм разбрала правилно, Церемонията за връчване на наградите е нещо различно. Къде ще се проведе тя? Това също е важно. И още нещо. Защо да не проведем един парламент на младите хора по тази тема? На тема 20-та годишнина от единния пазар. Нека да стане един обмен на гледни точки в парламента, да имаме една ролева игра, която да се проведе в парламента. Тя може да се излъчи в интернет, така че да участват и млади хора, които не присъстват физически в парламента. По този начин ще разширим обхвата на инициативата, ще достигнем до по-голям брой млади хора. Това е моята идея. Тази сутрин, докато четях вестника, видях нещо много интересно. Вчера е отпразнувана 60-та годишнина. Wichtigen Persönlichkeiten auch drei junge Leute eingeladen, auch äh, ihre Sicht. Дето са били поканени трима младежи, които да се изкажат. По темата Баден-Вуртенберг. И сега ще прочета едно изречение от статията. Един от тези млади хора, които изучава право, е заявил, че бъдещето на младите хора е Европа. Че не са важни толкова местните органи, докато другите двама са заявили Баден-Вуртенбергер е окей, okay, но Европа е, дава много повече възможности. Мисля, че това също ни дава полезни идеи. Това са няколко идеи, които аз бих могла да добавя към вашия план. А, ми Thank you, um, Благодаря. Във времена на финансова криза мисля, че е добре да се съсредоточим върху вътрешния пазар и да създаваме повече работни места. Това е необходимо, трябва ни растеж. Сега му е времето да привлече вниманието към вътрешния пазар. Харесва ми идеята поколение 92. Питам се обаче, доколко души ще стигнем Знаете ли колко 20 годишни има в Европа и колко от тях ще реагират? Липсват, може би, преки връзки с университети, с училища, няма реклами по телевизията, за да може наистина да има голяма публичност за идеята. Социалните медии са хубава идея, аз лично не ги ползвам, но има и други, които не ги ползват. Та се питам, доколко човека ще стигнем по този начин. Също се питам колко 20 годишни изобщо знаят, че има вътрешен пазар. Хубаво е да има 20 годишни, но всички групи с посетители, които идват тук, изобщо не знаят каква е разликата между евродепутат и комисар. Така че би било добре да накараме младите да проучат различни въпроси. Например, да интервюират хора, родени при създаването на Европейския съюз. Импровизирам в момента. Хубава е идеята за създаване на ново бъдеще. Някакъв вид манифест може да се изработи за това, как ще изглежда Европа през 2017 година, например, или 2070 година. Творците могат да помислят по въпроса и да разработят различни хипотези. Може Европейския съюз изобщо да не съществува. Аз лично това бих предвидил – The... Също така, предвидели ли сте мероприятия в държавите членки или всичко ще се случва онлайн? Nächste Gruppe, die Grünen, sind nicht mehr da. Зелените сега, но те нямат представител. Някой друг Zgadzam z tym, co powiedzieli moi przedmówcy. Благодаря, госпожо председател. Съгласна съм с този, с предхождащите ме, а, но според мен трябва да има ясно участие на евродепутатите. Ние сме тези, които имат регионални връзки, регионални контакти и с предприемачите, и с а, университетите. И когато се говори за реклама, всъщност трябва ясно да покажем, че евродепутатите трябва да поемат задължения по един вид рекламата на единния пазар. Според мен даже Европейската комисия може да ни изпрати тази своя презентация, която току-що видяхме, за да можем ние да помислим как да участваме. Аз лично нямам този документ, може би е бил раздаден или може би е хубаво да ми го пратите по електронна, електронна почта. Госпожо председател, моля, организирайте изпращането му. Искаме да видим как да участваме. Каза го и Антуан. Важно е, е децата да разберат, защото единен пазар за тях нищо не значи. Знаят, че имат Европейски съюз, знаят какво е съюз, но не знаят какво е единен пазар или вътрешен пазар. Така че подкрепям идеята на колегата Мандерс. Благодаря. Искам да спомена още нещо преди да ни отговорите. Един от колегите каза, че ще е добра идеята да има реклами в държавите членки по телевизията. Ние рекламираме продажбата на мляко, какво ли още не по телевизията. Така че си мисля, че подобни реклами могат да се направят и за вътрешния пазар. Какво сме постигнали и какво искаме да постигнем в бъдеще? Можете да съобщите тази идея на вашата работна група, например. Господин Мандерс пак иска да каже нещо. Да се обърнем към държавите членки. Те получават субсидиите и трябва да ги задължим малка част от парите да отиват за телевизионни реклами, а не само да опъват някакви платна сини с бели звезди и да пишат това е изградено благодарение на Европейския съюз. Аз съм бил творец И имаше една програма, по която, когато се изграждаха обществени сгради, 1% от стоеността трябваше да отива а, за творци, които, чието стати или картини да бъдат купувани. Това беше нещо много хубаво а, за нас. Благодаря. Благодаря. Аз искам да кажа, че е хубаво да предлагате стаж в Европейския парламент, обаче е хубаво също така да видим кой иска и да публикуваме някакъв списък на стажовете, да направим а, някаква декларация за стажовете. Това е общо събитие. Може би ще изляза и с други предложения. Еми да, общо е събитието. Имате думата. Да, благодаря ви за въпросите. Така мога да изясня различни елементи, както и да взема част от идеите ви. За рекламата. В началото сме на кампанията в социалните медии, така че ще се работи много. Евродепутатите могат да, да играят много активна и конструктивна роля в тази посока. Ще имаме ли реклами по телевизията, ще видим. Те обикновено са много скъпи. Ще видим бюджета, но имаше чудесни предложения. Работим активно посредством партньорите си. Имаме 200 партньорски организации, които са организации на младежи, живеещи в селски райони, студентски организации, по специалности, по професии. Освен това, има организации, които представляват безработни младежи, и с тях работим други организации, които представляват предприемачите. Ето това правим. Свързваме се с всички тези организации, които представляват целият набор от младежи и смятаме, че това ще бъде много ефикасно за набиране на общност. За организиране на едно основно мероприятие, това ще се обсъди в управителния съвет. Благодаря ви за идеите преди Два дни се срещахме и с парламента, който е част от тази група. Ще свържем наградите с това основно мероприятие, защото искаме едно динамично, събитие, което да бъде много различно от е, обичайните мероприятия, организирани от институциите. Трябва да свържем и районите. Ако Баден-Вюртенберг организира нещо подобно, ето това можем да направим и ние, да се свържем с тях. Младите хора не знаят нищо за единния пазар. Да. Колко са те? Няколко милиона. А, значи няколко милиона души не знаят нищо за единния пазар. Ние имаме скромен бюджет и се опитваме да коригираме това незнание. Посредством взаимодействието с тях искаме и да обясним, що е то единен пазар, но да чуем и тяхното мнение, а не само да им изнасяме лекции. Стажовете. Искаме да го организираме, да, искаме да се включат и медийни фирми, и други и търговски дружества, които да привлекат млади хора. Ако Европейския парламент също се включи, това би било прекрасно. Благодаря. Надявам се през едните месеци да постигнем чудесни резултати. Много идеи, много препоръки. Благодаря ви. Предполагам, че пак ще се върнем на тази тема, нали? Би трябвало. Идвайте, казвайте ни какво се случва, докъде сте стигнали, информирайте ни. Можем да ви дадем идеи до 15 октомври. Благодаря ви. Господин Мандълс пак. Обикновено се фиксира дата за изменения. Или няма да можем. Има работна група. от АЛДЕ също ще има член. И тази група контактува с Европейската комисия. Вие сте в тази работна група. Ще го включим в дневния ни ред а, преди лятната пауза в 10 часа сутринта, за да може всички да сте тук. И така, накрая Следващото ни заседание, 8 май 2012, цел, целодневно заседание. Надявам се да прекарате добре четвъртък. Благодаря.